Групата ЕКАРЕ съобщи на председателя на парламента, че господин Маркус Прецел вече няма да е част от тази група. Решението влиза в сила 12 април. Той се присъединява към групата на